господин комисар. Приключваме по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата изявление на комисията относно политическата ситуация в Хондурас с оглед изборите на 29 ноември 2009 година. Сменяме комисаря. Заехте ли мястото си? Да. Давам думата на комисар Аштан. Благодаря, уважаеми депутати. Днес сме се събрали да обсъдим последното развитие на събитията в Хондурас 4 месеца след устраняването на президента Залая. За съжаление, политическата криза остава неразрешена, независимо от споразумението, подписано на 30 октомври между представители на президента и де-факто правителството. Прилагането на споразумението от САН на Хосе трябва да даде рамката за възстановяване на демокрацията и конституционния ред в Хондурас, но по него няма развитие. След като на 5 ноември правителството на националното единство беше отхвърлено. Освен това, Конгреса все още не е взел решение за възстановяването на Зелая и признаването на легитимността на предстоящите избори на 29 ноември. Ето защо заедно с председателството ние настояваме всички страни незабавно да приложат всички разпоредби на споразумението като предварително условие за възстановяване на нормализирането в отношението ни и споразуменията, свързани с подпомагане на развитието. Усилията на президента Ариас на Коста Рика се приветстват, както и мерките предприяти от международната общност за оказване на натиск върху страните за намиране на приемливо решение. Посланникът на председателството беше повикан за консултации. Плащанията в подкрепа на бюджета, както и помощта за развитие, с изключение на средствата за гражданското общество и от хуманитарен характер, са преустановени предвидената мисия за наблюдение на изборите на 29 ноември беше отменена. Ние гледаме на кризата много сериозно, тъй като тя е връщане назад в демократичното развитие не само на Хондурас, но и за останалата част на Централна Америка, както и за Латинска Америка като цяло. Искам да подчертая отново, че комисията ще подкрепи нормализирането на ситуацията в Хондурас, за това е необходимо страните да спазват споразумението. Въпреки, че няма достатъчно време, за съжаление не е възможно да изпратим също и мисия за наблюдение. Ние избратихме от комисията двама експерти за пет седмици с мандат да ни информират за изборния процес и за действия, които следва да бъдат предприемати след изборите. Ако се ангажираме в по-голяма степен в предстоящите избори, ние имаме договор с ПРООН. Комисията също може да осигури подкрепа за извършване на наблюдение на изборите от други организации. Ние ще подкрепим всички усилия за възстановяването на демокрацията в Хондурас. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаваме към изказвания от името на политическите групи, от името на НП за две минути господин Петерле. Hvala благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Преди един месец аз също имах възможност да наблюдавам политическата ситуация в Хондурас. Бях включен в групата на НП за посещение там – Посетихме президента на Коста Рика, господин Риас, и той а, ни представи а, споразумението от Сан Хосе. Ние се срещнахме и с президента Мишелети, с външния министр, с съдии, с конституционни съдии и също с кандидатите за президенти и също други важни представители. Те поздравиха нашата мисия и двете страни е, са готови за диалог. Аз обаче, аз смятам, че след е, свалянето от власт на президента Салая да се гарантира липса на насилие, неупотреба на насилие. Ние започнахме диалог и така както е, предложи президентът Ариас. Аз мисля, че ние трябва да настояваме да се подпише политическо споразумение. Изборите на 29 ноември не са следствие на политическите промени. Те са предвидени в по-ранен момент и то още по времето на президента Салая. След събитията през юни няма нови кандидати за президент. Кандидатите за президент казаха, че не желаят политическата криза да намали значението на изборите. Хондурас е южноамериканска страна, с която Европейският съюз иска да сключи спогодба и е, преговорите обаче бяха спряни. Е, политическото развитие на Хондурас представлява интерес за Европейския съюз и затова смятам, че е важно да изпратим наблюдатели на изборите. Благодаря на господин Петърле, е, господин Янес от е, групата на социалистите. Благодаря. Господин председателю, чух казаното от комисията. И мисля, че няма какво толкова да добавя, но трябва да представя моята политическа група в тази зала. В а, Хондурас има пренебрегване на Конституцията. Не можем да стоим и само да наблюдаваме нарушаването на законите на Хондурас. Знаем, че Организацията на Американските държави стои зад президента Ариес. Опитваме се да постигнем споразумение с Хондурас преди да сключим това споразумение, обаче президента Селая, законно избрания президент на Хондурас, трябва да заеме своята позиция. Изборите на 29 ноември нямаха да бъдат признати от международната общност, докато законно избрания президент не заеме своята позиция. Мисля, че Европейския съюз не трябва да признава тези избори, защото това ще е равностойно на държавен преврат за Хондурас. Върховенството на закона в Хондурас трябва да бъде зачитано, както каза Вацлав Хавел, когато става въпрос за демокрация, не може да има половинчати мерки. Това въжи не само за Хондурас, но и за Китай и за други страни в света. Не трябва да бъдем строги прагматици, трябва да разгледаме всички аспекти на нещата. Ако признаем изборите на 29 и те се проведат, освен това, това ще бъде едно признаване на държавен преврат. Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. На 30 октомври партиите, страните в конфликт всъщност подписаха споразумението от Сан Хосе и беше посочено, че от 5 ноември ще се създаде правителство на единството и помирението и е, временно е, Салар ще бъде президент е, до изборите. Но какво се случи? Господин Микелети постави едно такова правителство, в което обаче Села не участва – така че той се върна отново на власт. Микелети не спази споразумението и ситуацията се влуши. Е, е, кандидати е, се оттеглиха вече, защото смятат, че няма да се осигурят достатъчно демократични условия. Също така се стигна и до насилие. Беше е, убит кмет от опозицията и международната общност е призована да продължи да сътрудничи също и генералния секретар на ООН, господин Ариас, са включени в този процес и е, ние бихме искали е, демократично провеждане на изборите. Приканваме двете страни да започнат отново диалог, въпреки че сега обстоятелствата са по-тежки. Е, необходим е натиск от международната общност. Трябва да извършим дипломатически действия, за да може да бъде изпълнена тази е, спогодба. Благодаря, че не ме прекъснахте. Благодаря. И сега за групата на зелените Ева е, за една минута госпожа Грес. Господин председател, дами и господа, след военния предвата и свалянето на законно избрания президент, е, споразумението Сан Хосе изглежда добра идея, но то е неприложимо към момента. Стигна се обаче до решение, което трябва да бъде отхвърлено от Европейския съюз и да се настоява за незабавно възстановяване на господин Залая. Не може да се организират законни избори от нелегална диктатура. Гласуването, което ще бъде на 29 ноември, не трябва да бъде приемано. Ние трябва да изправим на наблюдатели, но сега всъщност ние а, отказваме да приемем гласуването. Европа трябва да отстоява твърдо демокрацията и да отказва а, всякакво споразумение с незаконно правителство. Ние имаме отговорност. Милиони хора в а, Хондурас да могат да направят демократичен избор. Благодаря, госпожо Грес. Сега господин Кошуник за от името на СД. jménem Václava Havla, protože Václav Havel Si quiere puedo seguir en su idioma. Just a moment, Mr. Kozuznik. We have a problem with the interpretation. Just wait for a moment. Okay. Имаме проблем с превода, господин Кожушник. You be so kind to start okay. again, please. Моля да започнете отново. Е, Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, аз изпитвам респект към колегата Янис. Знам и биографията му, но не мога да се съглася с това, което каза. Думите на Вацлав Хавел е, начина по който той ги цитира. Милиони е, хора бяха по улицата и слушаха речите на Хавел. Ние също бяхме е, по улиците. Аз бях тогава на 18 години и искахме само едно без значение на политическата ни ориентация, искахме всички свободни избори. И мисля, че е, около това можем да се обединим. И когато говоря за избори, това означава демокрация. Но е, ситуацията в Хондурас не е, е проста и е, Европейския съюз не може да намери лесно решение. Решението трябва да се търси в глобален контекст и аз е, мисля, че е, изборите е, ще бъдат една добра първа стъпка и ние би трябвало да изпратим мисия с наблюдение на изборите. Благодаря за е, Гуе Енгел, госпожа Фигуе Райда за една минута. Благодаря, господин председател. Имаше военен преврат в Хондурас на 20 8 юни. Имаше нарушаване на постигнатото споразумение от 30 октомври. Онези, които носят отговорност за преврата, трябва да бъдат наказани по някакъв начин. Европейския съюз трябва да положи всички усилия за възстановяване на поста му на господин Селая. Ако това не стане, бъдещите избори трябва да бъдат четени за незаконни. Гражданите няма да имат възможност да упражнят своето легитимно право на глас, ако не се върне законно избрания президент на поста си. Демокрацията ще пострада значително и аз мисля, че не трябва да изпращаме наблюдатели на тези избори, ако обстоятелствата са такива. Благодаря. Благодаря. Сега следващите оратори. Първо за две минути господин Качмарек. Пани комисар, шановни панство. Благодаря. Госпожо комисар, дами и господа, може би изборите са изход от политическата криза. Такава беше ситуацията в Европа, да се припомним, в Полша изборите през 1989 година, когато нямаше демократични избори, но беше постигнат компромис, беше постигнат важен пробив. За целта обаче е необходимо да бъдат изпълнени някои условия, а именно политическите споразумения да бъдат изпълнявани. Обикновено възниква проблем, когато започва тълкуване на споразуменията. Има разлики в интерпретациите и за да не се стигне до конфликта е необходимо да има добра воля и от двете страни в дадения спор. В този случай за, става дума за Хондурас. Без а, добра воля от двете страни не могат да се проведат избори или ако се проведат, а, те няма да отговорят на надеждите на хората. Ето защо аз а, призовавам за а, добра воля за отговорност в миналото. Залая и Мекелети се бяха ангажирали. Изборите са начин да се поправят грешките от миналото и ние трябва да настояваме за това, защото изборите могат да бъдат нещо положително за демократичен Хондурас. Европейския съюз подкрепя процеса и аз се радвам, че това е така. Защо го правим? Защото считаме, че е необходимо да се насърчава демокрацията. Ние трябва да погледнем злото в очите, защото злото използва всяка възможност, за да се наложи. Ситуацията в Хондурас е времена, тя не може да трае вечност, така че има възможности да се постигне промяна. Благодаря сега за две минути госпожа Боскорт. Благодаря, господин председател. Аз Искам да посоча, че законният президент беше свален с преврат. Това е постъпка, която трябва да бъде осъдена и мисля, че развитието на Хондурас минава през един мирен диалог. И преди две седмици случайно когато бях с делегацията в Централна Америка, изглеждаше, че е сключено историческо споразумение, което гарантира възстановяване на демокрацията и правовата държава, връщане на законно избрания президент, правителство на националното единство и след това комисия, която да проучи цялата ситуация и ако имаше такова споразумение, изборите щяха да бъдат легитимирани. Но и за това аз изказвам а, изричното желание а, да се започнат преговорите отново в Хондурас, така че да се случи споразумението и това ние дължим на населението на Хондурас, защото тази криза е, засяга хората от Хондурас всъщност най-силно. Аз е, мисля, че е, ако не бъдат признати изборите, резултатите от тях, последиците ще бъдат е, много големи е, по отношение на процеса на интеграция е, в е, Америка и в крайна сметка ще пострада народът. Колегите, които казват, е, че изборите трябва да бъдат признати. На тях бих казал следното. Ние не трябва да изпращаме сигнали, според които да има тълкуване, че ние сме съгласни с това, което става в Хондурас. Преди нито Мичелети, нито Салая искаха да се върнат на маста на преговорите. Всъщност те са част от проблема не е част от решението. Благодаря. Една минута за господин Майер. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на съвета, че е, те заеха много ясна позиция и осъдиха този е, преврат. Много ясно беше казано това и е, непрекъснато беше повтаряно, че президентът Салая трябва да се върне отново на власт. Е, съжалявам, че е, в е, този парламент няма осъждане по същия начин на този преврат. Също от страна на НП трябва да се чуят осъдителни думи. Аз искам да посоча, че не е приемливо тези, които извършиха преврата, да представляват законното правителство. Не могат да се изпратят наблюдатели, не могат да бъдат признати изборите, защото те ще се проведат не в условия на свобода и с един човек извършил преврат като президент. Благодаря на господин Мар, сега господин Тюргай. Благодаря, господин председателю. Някои депутати от лявата част на залата използват силни аргументи, за да порицаят онова, което се случва в Хондурас. Бих искал да чуя същите аргументи, обаче и по отношение на Венецуела, Куба, президента Чавес – Искам да чуя същите цифри, които се казват. Е, с тази оговорка искам да кажа още нещо. С оглед на ситуацията и идните избори в е, Хондурас, можем да отбележим, че в тази страна изборите бяха свикани още преди 16 месеца съдиите, които трябваше да наблюдават изборите, бяха избрани по времето на мандата на Селая. Част от кандидатите не признаха валидността на изборния процес. Наскоро двете страни решиха да се обединят и да работят заедно за преодоляване на кризата. Преговарящите от името на господин Селая не се съгласиха относно това кой ще трябва да бъде начало на единното правителство. Ние искаме да има демократични, легитимни избори и трябва да положим всички усилия, за да може това да стане. Нека да не забравяме, че когато Оскар Ариес отиде в Хондурас, той призова да има наблюдатели от Европейския съюз, които да придружават неговите наблюдатели. Аз мисля, че ние трябва да изпратим такива наблюдатели, защото Оскар Ариес, президента на Коста Рика, призова за това. Благодаря. Сега процедурата по привличане на вниманието за една минута господин Соник. Благодаря, господин председател. Мисля, че изборите на 29 ноември са възможност за Хондурас и наш дълг е да изпратим мисия за наблюдение на изборите. Не за да ги легитимираме, а за да видим как се провеждат на място. Само на един час полет там е Хавана, където от 50 години не са провеждани избори. Комунистическият режим праща хората в затвор без съд и присъда. Ние дадохме наградата Сахаров на жените в бяло. Те обаче не бяха пуснати да дойдат тук, за да получат наградата. Затова ние трябва действително да се загрижим и за правата на гражданите на Куба. Благодаря господин Соник. Сега за една минута думата има господин Кортес. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз съм много загрижен за това, че не се спазва споразумението от Сан-Хосе в края на октомври. В Панама се състоя конференция и ние отново осъдихме там извършения преврат и приканихме към намиране на решение. Ние подновяваме този апел към подновяване на диалога. Положението в Хондурас е критично не само политическото, но и економическото и социалното положение. Хондурас не може да си позволи отново да изпадне в такава ситуация на конфликт и ние трябва безрезервно да подкрепим демокрацията и да а, започнат отново да се спазват правата на човека. Това е предварително условие за провеждане на изборите. Благодаря. Госпожа Луначек за една минута. Благодаря, господин председател. На днешния ден, в който в парламента говори Вацлав Хавел, за извоюваната свобода преди 20 години. Искам да се обърна към всички, особено към НП, които пледират за изпращане на наблюдатели на изборите в Хондурас. Та на тях искам да кажа какво бихте казали, ако преди повече от 20 години Европейският съюз би казал, че ще изпрати наблюдатели на а, незаконни избори в а, някоя от вашите страни а, с а, мотото, че там има на насилие, че там има несигурност, че там липсва свобода тогава, какво щяхте да кажете преди повече от 20 години, ако Европейския съюз беше казал, ние ще изпратим наблюдатели. всички вие щяхте да кажете, че Европейският съюз изпраща нелегитимно свои изборни наблюдатели там. За това аз изисквам днес от НП да използват същите критерии по отношение на Хондурас, а именно да не изпращат пращат наблюдатели на изборите там, защото това е нелегитимно и благодаря на комисията, че застъпва същата позиция, която изложих. Госпожо комисар, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда относително кратка. Не защото смятам, че въпросът е маловажен, а защото вече е много късно. С голям интерес чух страстта, с която се изказах уважаемите членове на парламента по отношение на връзките, които трябва да имаме в краткосрочен план с тази изключително бедна страна. Определено положението трябва да се нормализира максимално бързо. Виждам, че депутати с различни убеждения имат виждане за това каква трябва да е ролята на Европейския съюз с оглед на бъдещите избори. Ще кажа каква е вашата позиция на колегите. Искам да ви кажа, че няма да се изненадате, когато разберете, че следим отблизо положението в Хондурас. Осъзнаваме какво се случва. Ще положим всички усилия и ще дадем максимална подкрепа за постигане на мирно решение на кризата. Както вече ви казах, тази страна е много бедна. Кризата вече продължава твърде дълго време и приветствам подкрепата на депутатите за работата на комисията, за да може ние да изиграем своята роля и да гарантираме, че Хондурас отново ще стане една стабилна държава и това ще бъде в кратки срокове. Благодаря. Благодаря. Така приключваме по тази точка. Следващата точка е изявление на комисията произведено в отбелязване на происход. Давам думата на комисар Аштан. Господин председател, благодаря ви много. Радвам се, че имам възможността днес да говоря